Okay. Okay. Um, I'll, I'll open the committee. Започваме заседанието на комисията. Почти имаме мнозинство, за да се изказваме по точките от дневния ред. На първо място имаме проекто от дневния ред. Господин Сайер помоли да разменим местата на първите две гласувания. Ще обясня, когато стигнем до тази точка, ако няма възражения. Сега съобщение на председателя. Надявам се да не се изказвам пред празна зала и затова минаваме към трета точка Европейския семестър за координация на политиката. Докладчик и е господин Дебакер ще обсъдим измененията. Филип. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за доброто сътрудничество. Имаше спорни моменти в това досие. Обсъдихме всички изменения, разгледахме ги, имахме обстоен дебат и смятам, че постигнахме и добри компромиси. Докладът в момента отразява факта, че държавите членки по линия на годишния преглед на растежа трябва да се съобразяват с новата рамка за финансово управление, предложена от парламента и другите институции. Заложихме много на преструктурирането. Доста дискусии имаше за стимулирането на растежа, особено на МСП и разбира се, обърнаха внимание на банковия съюз и завършването на паричния съюз. Това ще бъде един сериозен приоритет. Имаше глава и за демократичната отговорност и можем да кажем, че всички сме на мнение, че остава още работа да вършим, но има и доста силни абзаци по тази тема. Докладът е балансиран Имаше градивно а, сътрудничество от страна на докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще се умеем да постигнем голямо мнозинство. Благодаря. Докладчиците в Сянка имат думата сега. Благодаря, госпожо председател. Най-напред поздравявам докладчика за свършената работа по този доклад. Той изглеждаше доста труден от самото начало, но благодарение на неговите умения успешно приключихме. Смятам, че докладът е балансиран. Той е в съзвучие с първоначалното изискване почти всички политически групи да го подкрепят. Искам обаче да посоча няколко положителни характеристики. Докладът отчита постигнатото до момента на национално равнище, онова, което е направено по отношение на финансовото оздравяване и значителния напредък на европейско равнище по посока на банков съюз, моя принос бе скромен, защото първоначалният текст на докладчика съдържаше всичко, което аз смятах, че трябва да бъде отразено. Постарал съм се да доразвия темата за ролята на малките и средните предприятия за възстановяването посочих, че тези дружества изпитват големи затруднения, нямат достъп до кредити. Изключително важната роля също така засегнах на Европейската инвестиционна банка и ЕЦБ на фона на тези условия и тяхната роля за предоставяне на кредити, независимо от държавата членка, в която се намират месапетата. Така че става дума за кредитиране а, предвид економическото им състояние, а не местоположението им. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка. Несъмнено, резултата, който постигнахме, бе добър. Благодаря. Не виждам представител на социалистите. И Диркепинг има думата. Изказвам се от името на ЕКР. Алда имаме ли? Е, имаме докладчик, казва председателя. Далече е седна от вас. Може би трябва да си сложа очилата най-напред. Госпожо председател, благодаря на господин Дебакер за градивната, обхватна работа. Господин Дебакер се доказа, че е добър докладчик, постигна компромиси с всички групи, отрази възможно най-голям брой предложения постигна баланс, въпреки че на моята група е трудно да подкрепя доклади, свързани с европейския семестър. Изразявам удовлетворението от добрите заключения и а, това, което е включено в а, годишния преглед, доклад, че като чита значението на по-нататъчното финансово оздравяване, по-нататъчното преструктуриране, съгласен съм с него, че е нужно да се засили конкурентоспособността, на само, не само чрез себестоиността, тя трябва да върви ръка за ръка с производителността Имаме компромис за облегчаване на данъчното облагане, тяхното намаляване, също така и на социалните вноски. И за да не го прехвалвам този докладчик, искам да кажа, че от гледна точка на ЕКР има определени резерви за постигане на подобрение този доклад би трябвало да не превръща всичко това в едни добри пожелания. И а, тези компромиси не са част от европейския семестър и координацията. Това няма да укрепи конкурентоспособността и не съм съгласен с конвергенцията и а, обединяването и с конкурентоспособността, защото еврозоната ще се превърне в економика на трансферите, би трябвало да се възползваме от съществуващия потенциал за по-нататъчно усъвършенстване в следващите доклади. До 9.40 имаме време за тези разисквания. Който иска да ни забавлява да заповяда, Филип Ламбърт. Филип Ламбертс isn't here. Sven, I gather you're... Много няма. Вие ще вземете думата. Не, не трябва да отбележа, че съм доста изненадан. Филип се извинява, но той работи с анкетната група за тройката в Атина. Още по-изненадана съм от факта, че по негово име и от името на Екара трябва да предам една книга посветена на Илюшин 382. Това е една книга, посветена на един проект за самолет, с който трябва да се пропондира Германия през Втората световна война. Доста съм изненадан, но Филип ще ви обясня, когато се върне, за какво става дума. Той също така много се радва на доброто сътрудничество с всички докладчици, доклад... с докладчика и докладчите в Сянка, и най-вече с Филип Дебакер. Крайният резултат съвпада с нашата позиция и според нас допринася за доброто функциониране на рамката на Европейския семестър през 2014 година. Много се радваме на акцента поставен върху постигането на целите на стратегията Европа 2020 година и борбата с големите макроекономически дисбаланси, в частност прекомерното задлъжняване, както и проблемът с излишъка на текущите сметки. Радваме също така и с някои от повечето послания, които се съдържат в постигнатите компромиси, като например важното значение, което отдаваме на спазването на, общественост, на общностният метод и възможността Европейската комисия да прави последваща оценка на участието си в дейността на тройката. Бих могъл сам да добавя, че приключването на економически и паричен съюз, приключването на банковия съюз и всички мерки в тази насока, разбира се, представляват важна стъпка напред в рамките на европейския семестър. Не виждам никакво противоречие тук и не знам за какво точно говори колегата Епинг. Благодаря ви. Okay, um, I'm told Annie Добре. Разбирам, че Марта ще дойде след около 10 минути, за да им дадем възможност да се изкаже. Трябва още 10 минути да продължим с а, дискусията. Но понеже няма други си в сянка, се радвам, че Иво Стажек ще ни помогне да запълним времето, с което разполагаме. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал съвсем накратко да направя едно обяснение. Никога не съм смятала, че чешка книга за Илюшен може да се не окаже част от разискването за европейския семестър. И мога да ви кажа, че като човек, който е прекарал голяма част от живота си от другата страна на желязната завеса, мога да ви уверя, че Илюш никога не е бомбардирал Германия. Е първото нещо, което искам да отбележа. А второто за нещастие е свързано с честото за хумор в тази зала винаги съм озадачен от е, факта, че Филип Ламберт е твърдолинейният представител на групата на зелените, който винаги е за войната и който се вълнува от книги по теми като войни самолети. Благодаря ви. Да, това... Разбирам за какво говорите. Аз е, един път направя на посещение с една делегация. Попаднах в една ферма, в един хангар с някакви... Попаднах на уникално военно оборудване от на война и то не е английска при това. Едното беше произведено от Рено, други бяха германски. И се оказа, че това тези амуниции са важна, важно наследство но действително трябва да продължим с разискването, а танковете от Първата световна война може би не са най-подходящата тема. Казахме, че ще обсъдим измененията. И аз ще си позволя да кажа няколко думи. Разбира се, аз приветствам основната цел на този регламент, който е да се подобрят качеството на статистическите данни и техният принос в макроекономическата процедура, процедура за макроекономически дисбаланси. Затова се радвам на постигнатия доклад и в частност включването на меморандума за разбирателство между Европейският централна банка и по голямата роля на Европейски парламент и националните парламенти. В изменение 57, което предложих, предвиждам всички мисии и делегации посещени на Европейската комисия да се изпращат и на парламента, съгласно член 7. А, изменение 54, 54 дава възможност държавите членки, които са обекта на разследване по отношение на предоставените данни, статистически данни или имат възможност да вземат участие в размяна на мнения с е, ресорната парламентарна комисия на Европейския парламент. Друг въпрос, който засягам в е, изменение 65 е свързано с е, най-добрите практики. Усилията ни трябва да бъдат по-целенасочени, за да имаме надежност при паралелното предоставяне на данни. И последната ми цел в изменение 89 е да гарантираме, че член 4 от параграф 4 от член 127 на договор за на Европейския съюз се прилага и ЕЦБ е, е редовно е консултирана при приемане на делегирани актове, които са свързани с дейността и тази разпоредба съществува, но трябва редовно да се спазва. Искам само да ви припомня този факт. Радвам се, че Ани вече е сред нас. Давам ви думата. Много ви благодаря, Шаран. Много съжалявам за закъснението. Имахме проблеми с трафика. Председателят, по доста интересни теми обсъдихме, докато ви нямаше. Аз също бих искала да благодаря на Филип за доклада му и за много конструктивното му сътрудничество по време на изготвянето на доклада за годишния преглед на растежа за 2014. Имам два коментара. Първо смятам, че докладът е много добре балансиран. Той отразява позицията на Европейския парламент в много ключов момент, а именно броени месеци преди изборите за Европейския парламент. За нас, за парламентарната група на социалистите и демократите, два въпроса бяха от важно значение и смятам, че успяхме да ги включим по успешен начин. Първият е свързан с политическите решения, а вторият е свързан с стълбът на демократичната легитимност. По отношение на економическата политики, мисля, че парламентът ясно показа, че тъй наречената бюджетна консолидация, насочена към растежа, трябва да се включи в препоръките на Европейската комисия към държавите членки, включително към държавите членки, които са в програмите за адаптация. По този начин ще се гарантира успешно сближаване. Ще се преборим с макроекономическите дисбаланси, чието съществуване се показва не само от дефицита, но и от излишъка в някои държави членки. По този начин ще покажем, че се стремим към постигане на целите на стратегията Европа 2020. А, економическите политики трябва да се стремят не само към намаляване на дисбалансите, но и към насърчаване на растежа и инвестициите. Зато имаме нужда от по-целенасочени действия за борба с данъчното избягване и данъчните измами. Приехме съответните резолюции преди няколко месеца. Смятаме, че те бяха важни и е важно те да се отразят в доклада. И накрая се позоваваме на някои специфични реформи, на необходими на пазара на труда, както и необходимостта още по-ясно да настояваме за по-активна защита и насърчаване дейността на малките и средни предприятия. По отношение на демократичната отчетност включихме я ясно в доклада и ясно изплатихме послание за по-голяма легитимност на решението, които се вземат, включително и чрез по-активно участие на Европейския парламент. Споменава се също така много ясно необходимостта метода на тройката да бъде заместен с а, нова правна структура, в която да има по-засилена демократична отчетност. Отново повтарям, смятам, че доклада като цяло е много добре балансиран. Благодаря на Филип Депакер за отличното сътрудничество, както и всички останали докладчици в сянка. Благодаря, Шаран. Благодаря. Мисля, че и Томас Ман иска да вземе думата. Да, благодаря ви. И аз бих искал да се присъединя към похвалите, отправени към Филип Дебакер. И аз искам да кажа няколко думи от името на зелените. Филип действително е в Атина и той ни каза, че при по време на последният годишен преглед на растежи и доклада за него не сме засегнали много важни теми. Там споменяваха въпроси като борбата с социални проблеми като расизма, но те не бяха достатъчно ясно засегнати. Струва ми се, че в това отношение днешният доклад е много добър. Различните политически групи обединиха усилия за неговото изготвяне и той изпраща едно много добро послание. Първо, приоритетът, който се дава на МСП, Държавите членки, въпреки трудното положение, в което се намират, успяват успешно да приложат реформи и е важно да имаме възможност да кажем това, а именно, че има институции, които функционират добре. Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка. Мисля, че всички успяхме да постигнем компромиси и че ясно показваме общите си цели. успяхме да обединим позициите си, това е факт, който трябва ясно да покажем, включително и в рамките на предизборната кампания. Понякога успяваме да работим в добро сътрудничество и това е много важно послание, което трябва да изпратим на господавателите и не вече на всички кандидати за членство в Европейския парламент. Свен, виждам, че отново искате думата. Имаме време, така че моля, заповядайте. Съвсем накратко бих искал само ясно да обясня нещата на немски. Точка 13 от доклада на Филип засяга разследването от страна на Европейската комисия. едно изменение 13 на господин Попан, което последствие беше изменено. Но като цяло успяхме да постигнем добър резултат заедно. Добре, вярно, че изборите приближават. Отново дам думата на докладчика Филип. Още веднъж бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка. Действително, досието е много сложно, както не веднъж е ставало ясно в миналото. Преговорите никак не бяха ясни. Ако погледнете пред първоначалният документ, ще видите, че първоначалните позиции бяха доста различни, но като цяло успяхме не само да постигнем компромис, но и да изготвим един много силен доклад. Посланите ни са много ясни и ми се струва, че и в честа посветена на фискалното оздравяване, което насърчава економически растеж, и по другата част, мисля, че постигнахме много добър резултат. Важно е държавите членки да обяснят ясно на гражданите защо са необходими реформи на пазара на труда и на системите за социално осигуряване и здравеопазване. Още веднъж благодаря на всички докладчици в Сянка и се надявам доклада да бъде прият. Благодаря ви. Доколкото разбирам, ще гласуваме на 30 януари, или така казано днес, за да може доклада да влезе в пленарна зала през февруари. Благодаря на всички ви, най-вече на Филип. А сега малко се движим напред от графика, но ми се струва, че всички важни хора са тук, така че можем да продължим с точка четвърта. Изменение на директивата относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение с стандартната справка декларация за ДТС. Докладчик е Иво Стрежек и мисля, че можем да разгледаме измененията. Иво. Благодаря, госпожо председател. Мога да продължа без да се спирам на темата за военните самолети или е, други подобни теми. Ще говоря за нещо по-положително, а именно доклада, който изготвих в сътрудничество с докладчиците в Сянка. Първото изречение трябва да бъде оценката на сътрудничеството, а то беше изключително полезно, по мое мнение. Резултата е на масата и той е отличен. Сътрудничеството, за което а, говорят, се изразяваше в това, че а, се съгласихме по едно компромисно изменение и по едно устно изменение, а, за което благодаря на всички докладчици в Сянка. Мисля, че имаме предостатъчно време, така че мога да се разпростра Иска ми се преди да гласуваме по доклада да подчертая силните му страни, а те са поне две. Първата силна страна на доклада се изразява в това, което каза Европейската комисия, а именно, че ако това предложение се приеме и се приложи, то може да доведе до спестявания, възлизащи на 50 милиарда евро. Това е от гледна точка на административните разходи и от гледна точка на разходите за предприемачество. А това е много важен момент. Втората силна страна, по мое мнение, е, че доклада изцяло се вписва на, в вижданията на всички, които работиха по него. Говорим за трансгранични бизнес отношения и увеличаване на економическото състояние подобряване, извинете, на економическото сътрудничество. Всеки, който до сега по един или друг начин се е сблъсквал с ДДС при трансграничните услуги или при трансграничните бизнес отношения, знае, че всяко рационализиране на процеса е добре дошло. Така че благодаря ви още веднъж за сътрудничеството. Uh, e Сега Сари Есая от НП. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на докладчика. Той е свърши отлична работа по доклада. Както и самия той каза, целта на цялото упражнение е да се намали допълнително административното време върху бизнеса и да се подобри функционирането на вътрешния пазар. Опитваме се стандартната справка-декларация за ДДС да бъде колкото се може по-простичка – Съгласна съм с списъка за гласуване, с изключение на едно изменение, последното устно изменение, номер 10, където докладчика разделя изменението и предлага да се гласува против някои думи. Бих искала да изясня, че целта ми е не е по един или друг а, начин да се стигне до изравняване на ставката на ДДС, нещо от което може би се страхувате, а просто казвам, че изискванията за информация трябва да бъдат колкото се може по-еднакви, защото това ще улесни процеса. Ако във всяка държава членка а, изискването за предоставената информация, разбирането за изискване за предоставената информация е едно и също, то тогава много ще се улесни процедурата. А Та не това беше целта ми. Благодаря ви още веднъж за доброто сътрудничество. Сигурна съм, че и за в бъдеще ще имаме още доста работа по внасяне на по-голяма яснота по отношение на изискванията за допълнителна информация по ДДС и че по този начин ще допринесем за улесняването на работата на бизнеса. Благодаря, казва председателката. Имаме ли някой от социалистите? Не мисля, че има някой. По ДДС ли искаш да говориш? Не. Някой от Алде? Не. Нилс не е тук. Свен. Изчезна. Добре. Няма нужда да говорим отново за военни самолети и танкове. Иво, искаш ли пак думата? I'm sorry. Uh, well... Да, извинявам се. В отговор на госпожа Есая. Да, напълно сте права. Целта ми е да не се стига до хармонизиране на а, ставката. Затова поисках разделно гласуване, но ви благодаря за обяснителните думи. Изцяло уважавам вашето мнение. Просто приемете предложението ми за допълнително изясняване на нашата позиция. Ми, благодаря ви. И ми така ни остана време за чаша кафе. Председателката много правилно. Трябва да гласуваме в 9.50, а сега е 9.40. Нека да направим почивка от 10 минути. Не знам дали бихте могли в рамките на това време да се договорите за някои от измененията, но имате тази възможност. Ще гласуваме в 9.50.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

Моля ви да заемете местата си. Right, thank you very much. Uh, Благодаря ви. Имаше извънреден случай в последния момент, след малко ще обясня. Сега имам съобщение на председателя за триалога, последващи събития. Триалога по документа за оповестяване на информация бе проведен вчера на 29 януари. Обсъдихме полежното, по приложното поле и компетентните органи. Доста време отмина, откакто бе възприят общия подход от съвета. Сега ще преговарят мандат за внасене на изменение по време на следващия триалог на 18 февруари. Второ съобщение. Има малък проекто документ Коригендум за МИФИД и на 29 януари информацията бе разпространена, подготвена от дирекцията за законодателните актови, актове. Цели се една промяна в член 10а и съответствие с член 216 коригендума ще бъде внесен в парламента по време на първата сесия през феврари в Страсбург. Това ще бъде обявено. Искането постъпва от политически групи, поне 40 души и тогава може да се гласува. Текстът е на лице и има позоваване само на алинея 10b4. Това не е изменение на политиката въобще. Освен това, трябва да ви уведомя, че третия триалог а, за механизма за стабилност а, бе проведен. Става дума за правна необходимост, състав на съвета, назначаване на членове, тяхната отговорност, приоритетните а, претенции и възлагането на мандат. Следващия триалог ще бъде проведен в сряда в Страсбург. И мисля, че се постига напредък, но има още доста какво да се върши. Имаше искане да разместим точките за гласуване. Направили ли сме това? И така, ще гласуваме всъщност първо шеста точка относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на стандартната справка декларация за ДДС. Носите ли картите си? Аз миналия път я бях забравила. Проверяваме системата. Още три гласа липсват. 39 40 31 са за. Това е доклада на господин Иво Стрейчек. Изменение четвърто. За. Всъщност четвърто и пето ги гласуваме заедно против, въздържали се, отхвърля се. 11 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, прието. 6 за, против, въздържали се, прието. 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. 9. Устно изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето. За против въздържали се приема се 10 в 2 части. Първа част за против въздържали се прието, втора част за, против въздържали се прието. Сега гласуваме електронно текста с измененията. Край на гласуването. Не още един трябва да гласува. Край на гласуването. 39 за, един въздържал се. Законодателната резолюция, начало на гласуването, край на гласуването. Резултата е същия. 39 за, нито един против и един въздържали се. Благодаря ви. Before, because we had once, once. Okay. So it's yeah. here. Okay. Thank you. Right. This is the voting list. Okay. And these are the two. Okay. Right. I've got a. Please, I need. Моля ви да ме изслушате. Имаме сблъсък на компетенциите между комисиите. Много ожесточена битка имаше между тази комисия и тази по заетостта. В крайна сметка решихме да има два доклада. Винаги имаме проблеми, когато се настъпваме по пръстите. И ми бе казано, че председателят на комисията по заетостта преди два дни всъщност ме уведомиха, че има два проблема. Изменение 19А – то е в компетенциите на Комисията по заетостта. Вярвам, че е така. Но мисля, че социалистите са готови да оттеглят изменението. Говорим за линея 19А може да бъдете а, благосклонни да го оттеглите, докато обмисляте как да постъпите. Имаме проблем с а, още едно изменение. А, това са компетенции отново на комисията по заедостта, но тук искам на пленарното заседание а, да отстояваме позициите. Можем да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 Chair. Hang on a minute, I just want to find the thing I wrote down. Моля само за момент търпение. Искам да намеря изменението, което нахвърлих преди известно време, но сега е изчезнало. It's here. Right. No. It's there. Okay. Um, Annie, yes. Ани Подимата. Госпожо председател, много малко време имахме, едва 5 минути имахме на разположение и не разполагаме с време надлежно да разгледаме въпроса. Затова предлагам да гласуваме изменение 118, след което да помислим дали да го оттеглим преди гласуването в пленарна зала. А що се отнася до измененията, имаме компромис С и предлагаме да бъде направена препратка а, за макроекономическото въздействие и реформата на пазара на труда. Но що се отнася по 118 изменение, нека гласуваме и след това ще обмислим дали да го оттеглим преди да преминем към гласуване в пленарна зала. Аз не искам така да пристъпим. Няма да гласуваме 118-то изменение, а по компромис С или ще го заличим, или ще се спрем на първата част, която призовава държавите членки да модернизират пазара на труда. А, аз съм допълнила тук да се наблегне на макроекономическите предимства от модернизацията на пазара на труда на държавите членки и да се включи в за да се прикани комисията. Филип има думата. По отношение на компромиса имахме много продължителен дебат и се слага ударението върху значението на реформата на пазара на труда и аз приемам това допълнение, кои докладчите сянка са съгласни, но малко е странно цялото положение. Седмици наред обсъждаме всичко това. Научихме, че комисията по заетостта преди 2-3 дни е обявила, че някои от тези въпроси попадат в нейните компетенции. Затова призовавам много внимателно да се вгледаме в това, което прави Комисията по заетостта. Опитах се да работя заедно с господин Готиерес, да има баланс между докладите, да има приемственост. Работата бе трудна, защото пак възниква въпроса за правомощията. И преди пленарния пленарното заседание, нека много внимателно да помислим по всички тези изменения и да се разберем какво влиза в правомощните на съответните комисии, да огледаме какво те са предложили, но не бива да се включваме в такава игра. Когато имаме съгласие в двете комисии, можем да го приемем, но този начин на работа е доста странен, така че много внимателно се вгледайте в доклада на комисията по заедостта. Разбира се, аз бих искала тази комисия да има предимство и да отнесем въпроса към председателския съвет. Ние се държахме много по-прилично от другата комисия. Съжалявам, че всичко това излезе наяве много късно, понякога е изключително трудно и зная, че и за председателите понякога е трудно да следят какво правят другите комисии. Аз съжалявам, Ани, но тук ще заема твърда позиция, така че мога да се обадя на перванш и да поискам и тя да отегли от гласуване изменение 118. Аз искам тук ние да кажем тежката си дума. Няма да гласуваме 118 изменение. Компромис ще го преформулираме ще наблегнем на макроекономическото въздействие и ако има други изменения, можем нещо да преформулираме. Е, ще го направим по време на пленарно заседание. Ако няма реципрочно отношение от Комисията по заетостта, е, то тогава нещата ще ескалират. Това е единственото, което аз мога да реша. Ако те кажат, добре, ние се грешихме и вие може да се грешите, ако така ще работим, добре, но а, аз не виждам така нещата, това няма обаче значение и сега преминаваме към гласуване. Първо, пак загубих химикалката. Първото и изменение 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Правим електронно гласуване. Не беше ясно. Правим електронно гласуване. Още един трябва да гласува против. Това съм аз. Без карта. Отхвърля се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис Б за. Против въздържали се прието. Компромис С за. Против въздържали се прието. Компромис Д за. Против въздържали се прието. Д за. Против въздържали се прието. Компромис Ф за. Против въздържали се прието за против въздържали се прието. H за против въздържали се прието. Изменение 52 за против въздържали се отхвърля се. Компромис I за против въздържали се прието, компромис J за против въздържали се прието, компромис K за против въздържали се прието, изменение 69 за, против въздържали се прието, компромис е, Л за, против въздържали се прието, компромис М за, против въздържали се прието, компромис Н в две части, първа част за, против въздържали се прието, втора част за, против въздържали се прието. Изменение 82 за, против, въздържали се, прието. 83-то за, против, въздържали се. Свят ми се зави вече. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. компромисъл за, против, въздържали се прието, компромис 88 за, против 88 Пак обявявам 88 за против, въздържали се прието, компромис П. За. Против въздържали се прието. Q. За. Против въздържали се прието. Изменение 100. За. Против въздържали се прието. Отхвърля се. 101 за. Против въздържали се. Отхвърля се. R, За. Против въздържали се прието. 108 за против въздържали се отхвърлено, 109 за против въздържали се отхвърлено, първоначален текст 17 за против въздържали се прието, 110 за против въздържали се отхвърлено, 111 за против Объркана съм. Електронно гласуване. 111 проверяваме. Добавете още един глас против. Отпада първоначалният текст, алина 18 за, против, отхвърля се. Компромис За, против, въздържали се, прието. 118 решихме, че няма да го гласуваме. Ще ще да отпадне така или иначе. Компромис те За, против, въздържали се, прието. 122 изменение за, против, Въздържали се. Не зная екаре как гласуват. Ще направим електронно гласуване. 122. Два гласа още против. Отхвърля се. 124. За против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, електронно гласуване. Плюс един глас против, е, за. Двадесет на 19, прието. Компромис Юза за. Против въздържали се прието. Компромис В за. Против въздържали се прието. Компромис В. За против въздържали се прието. 139 в две части. Първа част за. Против въздържали се прието. Втора част за. Против въздържали се. Отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се, първоначален текст за, против, въздържали се, прието, 141, устно изменение от зелените за, против, въздържали се, прието, с устното изменение, компромис Хикс за, против, въздържали се, прието. Y, за, против, въздържали се, прието. Z, за, против, въздържали се, прието. Двойно А, за, против, въздържали се, прието. А, Б, за, против, въздържали се, прието. Становища. Алинея, е трета от бюджетната. За, против, въздържали се прието. 6 за, против. Отново гласуваме 6 за, против, въздържали се прието. 8 за, против, против въздържали се прието. 9 за, против против, въздържали се, прието, 10 за, против, въздържали се, мисля, че е прието, преамбил изменение първо, за, против, въздържали се, прието, 2 за, против, въздържали се, прието, 3 за, против, въздържали се, прието, 4 за, против, въздържали се, прието. АЦ за, против, въздържали се, прието. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, прието. 10 за, против. Електронно гласуване на 10 плюс още един против. Вече имаме 40 души в залата. Отхвърля се. 11 за. Против въздържали се. Прието. 12 за. Против въздържали се. Прието. А, Д за. Против въздържали се. Прието електронно гласуване на текста с измененията. Един глас повече за от мен. 36 за, 5 против, нямаме въздържали се. Филип, добре си се справил. Моля за извинение за този спор с правомощията и вие също се вгледайте добре в този доклад. И сега продължаваме с нещо, по което ще гласуваме. Седма точка. А именно засилване на последователността на законодателството на ЕСЕ в областта на финансовите услуги. Изменение първо с устно изменение започвам Започваме с параграфи 1 до 3. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение първо с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Параграфи 5 до 8 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение второ с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Параграф 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Параграфи 12 до 13 от е, оригиналния текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто с устно изменение. Добре, гласуваме първо изменение първо, след което изменение второ. Няма противоречие. Гласуваме първото устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Второто устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 5. Тук има само едно устно изменение за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до параграфи 16 и 17 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Нека да гласуваме електронно целият текст. One more to vote if you're voting. Още един колега трябва да гласува, ако смята да гласува. Край на гласуването. 36 гласа за. Няма против. Един въздържал се. Много благодаря. Това беше Доклада на нашата комисия няма да се гласува на пленарно заседание. Това беше за ваше, ваша информация. И така продължаваме got one more... Всъщност трябва да обсъдим още една точка от дневния ред, така че ще ви помоля да напуснете залата по-тихо, ако напускате. Thank you.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 така продължаваме с точка 8 от дневния ред. Ще разгледаме измененията по доклада за статистиката за процедурата при макроекономически дисбаланси. Докладчик е Дерк Епинг. Благодаря ви, госпожо председател. Както вече казахме при първоначалната размяна на мнения, напълно подкрепям цялостната цел на проекто регламента за предоставянето и качеството на статистиките при процедурата за макроекономически дисбаланси ПМД. Много е важно да се подобри е, макроекономическото състояние в Европейския съюз и за целта имаме нужда от подобрена статистическа система за данните за ПМД. Радвам се, че докладчите в сянка са съгласни с мен, че този регламент трябва да се синхронизира максимално с съществуващите е, разпоредби и процедури. Това е елемента, който липсва в момента. Действително рамката на статистическите данни трябва максимално да отговаря на рамката и процедурата по ПМТ. Благодаря също така на докладчите в Сянка за ползотворното сътрудничество. По време на срещата ни в четвъртък успяхме да постигнем споразумение по почти всички аспекти на регламента. Компромисът, който постигнахме, може да се обобщи с няколко думи. Първо, уточнихме прехвърлянето на на днешните дати по ПМД. Първо, чрез определена крайна дата, когато Евростат може да извлече времевите данни, необходими за да с показатели във връзка с ПМД. На второ място, предвиждаме дата на публикуване на прес съобщенията относно показателите от таблото по ПМД, за да може тези данни да станат публично достояние по съображение от за съблюдаване на прозрачността. На второ място обсъдихме те наречените мисии и за да гарантираме ефикасността на процедурата, решихме да преименуваме мисиите до държавите членки и сега те да се наричат мисии за мисии на разговори. Първоначалното предложение беше посещение за водене на разговори, но избрахме един термин, който да смесва двете, т.е. мисии за разговори. Целта е тук да става въпрос за преглед между равнопоставени и подобни мисии да не значат автоматично прилагане на санкции. До санкции се стига при започване на разследването в Европейската комисия, когато това разследване доведе до изводи, че е имало действителни злоупотреби. Така че трябва много ясно да правим разграничението между тези мисии за разговори и анкетните мисли на Европейската комисия. На трето място заменяме предложените от Европейската комисия актове за изпълнение с делегирани актове. Предложението беше на колегата Лангок и беше подкрепено от становището на Комисията по регионално развитие. И на четвърто място, относно санкциите, които са в основната и най-противоречива част от регламента по отношение на манипулирането на данни, важни за процедурата по ПМД, се, се, се, се е, споразумехме по двойен подход. Първо, е, осведомяване и второ евентуално санкции. Наясно сме, че член 338 от договор за функциониране на Европейския съюз може би е недостатъчно правно основание за налагане на е, глоби на държавите членки. Ето защо аз настоявам да се включи съглашение в преамбюла, в което да се насърчава Европейската комисия да добави допълнително правно основание в случай на нужди. и се надявам Европейската комисия да отговори на тази молба. Например, член 121, параграф 6 от договора, свързано с економическото управление тъй като самата процедура при макроекономически дисбаланси се основава всъщност на това правно основание. Също така предлагам да отпадне ограничението, че санкции могат да се налагат само върху държавите членки на еврозоната. Както Както стана ясно, факта, че приех това ограничение беше голям компромис от моя страна. предвидената рамка за данните, важни за ПМТ, не отговаря напълно на рамките за ПМТ. Разбирам, че това се дължи на желанието някой да си в сянка рамката да остане в... и да се прилага всички държави членки, включително тези, които не са членове на еврозоната. Целта ни също така е да, се, да сме максимално близо до съществуващите процедури по отношение на европейските статистики и се е, доближава максимално до доклада на колегата Хуан Гок относно европейските статистики. И така Европейския парламент трябва да взима важно участие в процедурата и в частност тази комисия трябва да има възможност да кани представители на националните статистически институти за доброволно участие в изслушвания. Комисията също така трябва редовно докладва на Европейския парламент как се прилага този регламент. Още веднъж благодаря на колегите за ползотворното сътрудничество по това досие и се надявам да постигнем един добър консенсус. Благодаря ви. Благодаря от името на НП Херберт Дорфман. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Първо бих искал да благодаря на господин Епинг за много ползотворният пълзотворното сътрудничество и за добрите резултати, които постигнахме по това досие. Всъщност насохме изменения с много сходно съдържание по време на процедурата по изменения и на срещата на докладчика с докладчета в Сянка, когато се проведе тази, тази седмица, успяхме да постигнем компромис. Така че няма да навлизам в подробности по всички точки, които спомена докладчика. Аз лично бих искал да гарантираме, че не, няма да се стигне до изготвяне на нови насоки, различни от насоките приети от Европейския парламент относно процедурата за макроекономически дисбаланси. Не искаме да има противоречи в различните насоки, затова предвиждаме и този двустепен подход по отношение на санкциите. Този подход съвпада с позицията ни изготвена по време на приемането на шестопакета. Също така подкрепям идеята санкции да се налагат на всички държави членки на Европейския съюз, включително и на държавите, които не са в еврозоната. Това, е като мога да кажа към момента и още веднъж повтарям, подкрепям постигнатите компромиси. Благодаря ви от името на всички демократите Ани Подимата. Благодаря, Шаран. Благодаря и на Терк от името на Лиам, който се извинява за отсъствието си от тази, този важен дебат. Както знаете, той участва в делегацията в Атина в рамките на анкетната делегация на ЕКОН относно дейността на тройката. Лиам смята, че компромисите предложени от докладчика преди срещата с кочета в Сянка миналия четвъртък са прекрасна основа за работа. Той може да подкрепи по-голямата част от тези компромиси в предложения им вид и високо цени духът на сътрудничество, проявено докладчика по това досие. Лиам настоява една тема да се обсъди по-подробно, а именно мисиите в държавите членки. Той е склонен да, подкреп, да подкрепи намерението докладчиците в сянка и докладчика компромис по този аспект. При все това, Лием искам да, би искал да повдигне един висящ въпрос. Въпроса за санкциите, Дерка го спомена в встъпителното си изказване, в случай на манипулация на данните, на статистическите данни. Лием би искал да припомни, че въпросът за санкциите вече беше разгледан в, в, в рамковата регламент за европейската статистика, по който той е докладчик. Принципът е да се определят глоби, които да се прилагат към всички статистики и този принцип беше одобрен с почти пълно мнозинство в, в комисията ЕКОН и беше позиция защитавана от преговарящите от името на Европейски парламент по време на тристранните срещи. Но съвета се противопостави на това предложение и се стигна до решението да се прилага секторен подход, като се започне с статистиката за ПМД, като обсъждаме днес. Много е важно това искане на Европейския парламент да бъде отразено в окончателния доклад. Един би искал също така да се разреши проблема с правното основание, след като се постигне политическо споразумение със съвета по този въпрос и подкрепя подхода на докладчика. НП предлага Европейския парламент и център предлага поетапен подход към санкциите, който отговаря на подхода, предложен през пакета, който той подкрепя. И накрая Лием настоява да не се делегират прекомерни правомощия на комисията и във всеки случай, когато Европейския парламент може да осъществява законодателна дейност, той не бива да отстъпва своите правомощия на Европейската комисия. Ето защо той насърчава и умолява колегите от ЕКОН да, да подкрепят неговите изменения 65, 70 и 77 до 81. Благодаря ви. Благодаря. От името на зелените, Свен. Отново трябва да се извиня от името на Филип, който в момента е в Атина, като част от посещението за дейността на тройката. да благодари на докладчик за конструктивният подход до момента. което показва, че от време на време колегите от ЕКГ знаят как може да се работи в дух на европейско сътрудничество. Подкрепяме всички компромиси в настоящият им вид, но имаме една, една важно съображение. Много е важно да има допълнителна правна яснота относно механизма за санкции, предвиден в член 9 и в частно до каква степен той е съобразен с принципа за пропорционалност и останалите правни ограничения, заложени в договорите. Тъй като правното основание е член 338 от договор с на Европейския съюз, Европейският, Съда на Европейския съюз ще има възможност да налага санкции в случаите, когато държавите членки не се съобразяват с поредбите на регламенти и в частност с задължението да се избягва предумишлено неправилно поставяне на статистически данни, важни за процедурата за макроекономически дисбаланси. Това обаче противоречи на процедурата, предвидена в шестопакета в случай на нарушаване на изискванията за процедурата за прекомерен дефицит. Предвидени в член 258-59 на договора. Освен това, тези разпоредби противоречат на, на други разпоредби, които предвиждат санкции само за държавите членки на еврозоните в рамките на процедурата за прекомерен баланс, както и в рамките на процедурите за прилагане на бюджетна строгост в рамките на еврозоната и които се основават на членове 136 и членове 121 параграф 6 на договора. При всички случаи механизмът за санкции се основава на принципа за възможно вземане на допълнителни мерки с цел засилване на бюджетната дисциплина, както се предвижда в член 136. И в двата случая, както вече споменахме, правното основание за налагане на санкциите може да бъде успорено в правните среди става ясно, че съда ще има възможност да налага парични глоби на държавните членки, които не спазват своите изисквания. Затова не сме сигурни, че налагането на административни парични глоби от съвета по предложение на комисията ще се основава на достатъчно стабилно правно основание. Ето защо ние смятаме, че едно ясно становище на правната служба ще бъде необходимо преди гласуването на това досие. Разбираме също така, че някои държави членки имат много, много сериозни опасения по същата тази причина. Ако стане ясно, че предложен механизъм за санкции напълно е напълно законосъобразен с договора, все пак бихме предложили един нов режим, предвиждащ поетапно налагане на санкциите. Преди тази презумпция предлагаме да подкрепим поетапният подход, предвиден в член 8, предвиден в нашите изменения в измененията на докладчика в сянка на НП господин Долфман. Освен това предлагаме допълнително да се уточни преходният период между двата етапа на налагане на санкции. И както е предвидено в 6 пакета, на първо място се предвиди депозит, съгласуван с съответният план за действие и ако този план за действие не бъде приложен по съответният начин, да се премине към вторият етап на санкциите. Желая ви успешно сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря и аз имам няколко изменения, но не смятам да ги представям, защото вече ги представих, когато обсъждахме европейския семестър. Относно становище на правната служба, не съм сигурна, че имаме време. Може да имаме време от, а, за становище от а, секретарията на комисията ЕКОН, но няма да имаме време да минем през правната служба на Европейски парламент да получим съответното меродавно становище. Но да, и това ни задоволява, казва господин Цибъл. Благодаря, госпожо председател. Нека да добавя, че след като стигнем до съгласие по компромисните изменения, ще трябва да преработим и съображенията в преамбюла. Когато говорихме за съображенията, аз говорих и за правното основание на регламента. Съгласен съм, че правното основание може да бъде и малко по-различно по отношение на санкциите. За това съм съгласен с Свен. Аз също бих искал да получим правна яснота и би било достатъчно да поискаме правното становище на правната служба на нашата комисия. Но аз зададах въпроса и на Европейската комисия. Задавал съм го в миналото. Правното основание не е ли прекалено стеснително по отношение на санкциите? 121.6 трябва да се включи. И Европейската комисия така и не ми даде а, ясен резултат отговора, извинете. Затова бих искал да имаме представител на Европейската комисия, който да ни предостави тази информация. Много е важно да установим кое ще бъде правното основание, ако влезем в преговори с съвета. Със сигурност този въпрос ще възникне там. Благодаря на колегата за приятелските коментари, а по отношение на казаното от господин Лангок, Бих искал да посоча, че в регламента се посочва 0,05% от брутния вътрешен продукт. И това е максималният таван. Глобата не се налага автоматично. 0,05% от брутния вътрешен продукт. Това е тавана, но санкцията може да бъде и по-ниска. Повдигна беше въпроса за правното основание. Напълно съм съгласен. Нуждаем се от яснота в това отношение. Трябваше да имаме становище и на правната служба на Европейската комисия. Те винаги всичко знаят. Европейската комисия трябва да изясни нещата. Двоетапният подход е правилния стигнахме до съгласие по компромисите, така че аз ви уверявам, че ми се иска да приключим това досие колкото се може по-бързо, за да а, приключим на ниво парламент преди края на мандата на настоящия Европейски парламент. Мисля, че отговорих на всичко. А, харесва ми, че и мисия се замени с диалог. Това е. Преканвам Европейската комисия да ни представи яснота във връзка с правното основание. Имаме тук представител на Европейската комисия, който най-вероятно ще вземе думата, но приветстваме и допълнително писмена информация в последствие от вашата правна служба. Господин Паласка, заповядайте. Okay, sometimes they don't... Да, понякога микрофоните не работят, което означава, че трябва да отидете на съседното място. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия би искала да подчертае, че когато представи предложението си през юни, проверихме правното основание, а именно проверихме дали член 338 е достатъчен за санкциите. По мнение на комисията, член 338 е достатъчно правно основание за този законодателен акт. Един кратък въпрос. Имате ли правно становище на вашата на Европейската комисия, което може да ни изпратите? Отговор – не, нямаме писмен документ, но когато изготвяхме законодателното предложение, се допитахме до правната служба по въпроса, защото той е важен. Така че всичко беше проверено в момента на представяне на предложението. Но ако вашата правна служба има а, някакъв писмен документ, ще се радваме да ни го изпратите. Продължаваме да твърдим, че трябва да проверим въпроса с нашата правна служба, защото имаме някои съмнения по устната информация, която споделяте с нас сега. Председателката. Разбирам, че Европейската комисия ни казва, че е проверила всичко но когато се повдигне някакъв въпрос, е разумно да се отговори и да се представи допълнителна яснота. Казвате, че всичко е наред, но това не е достатъчно. Ние ще се допитаме до нашата собствена правна служба, но бихме ви били благодарни, ако вие също ни посочите защо, по ваше мнение, нашите безпокойства са неоснователни. Така че тогава ще вземем предвид и вашите аргументи. Току-що получих писменото становище на съвета. Правната служба на съвета в заключението си казва, че член 9 е от предложението, което позволява на съвета да действа по предложение на комисията и така нататък и така нататък, не може да се базира на член 338 от договор за функциониране на Европейския съюз. Тук също има съмнение по отношение на член 7. Така че, ако Европейската комисия ни изпраща нещо, може ли да направи коментар и по правното становище на съвета. Председателката, отбележете си, че трябва да гласуваме до 12 февруари, така че въпросът е малко спешен. Дерк, надявам се, че сте удовлетворен. Няма какво друго да добавите. Добре. Предполагам, че сега очакваме правните становища преди гласуването на 12 февруари, за да може да гласуваме в пленарна зала през март. Предполагам, че трябва да преразгледаме графика, след като погледнем и правните становища. Въпросът е спешен, както казах. Приканвам правната служба на парламента също да изготви своето становище. Ако може да получа и копия от правното становище на съвета, също би било добре винаги е полезно да знаем какво мислят другите. Няма нищо по точка разни. Следващото заседание ще се проведе на 12 февруари от 9 часа сутринта. Сутрешното заседание е от 15 часа след обедното заседание. А, и разбира се, ще се видим и в Страсбург следващата седмица. Изненада. Еми, значи следващото заседание всъщност е следващата седмица в понеделник.